Meine Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, много ви моля да заемете местата си. Добре дошли на изслушването на бъдещия комисар или кандидата за комисар за отговарящ за политиката на добросъседство и преговорите за разширяване. Добре дошъл на Йоханес Хан. Вие не за първи път минавате през тази процедура. Когато бяхте номиниран за комисар по регионалното развитие, вече бяхте на такова изслушване някои от а, дейностите ви като комисар по регионално развитие влизат и в ресора на комисаря по разширяването и добросъседката политика. Сега няколко технически въпроса. Номинираният комисар има право да на експозе за 15 минути и в края ще има право на заключително изказване. Всеки член на комисията има право на въпрос в рамките на една минута, като кандидатът има минута и половина за отговор. При желание може в рамките на още 30 минути да се зададе уточняващ въпрос. Времето за отговор е една минута. Координаторите са малко под привилегировани съгласно договорката. Те получават слотове от 4 минути за въпрос и отговор, а не по 3 минути, както е при членовете. И тъй като сме любезни, възпитани хора, същото, е, същата възможност ще дадем и на Берт Ланге, който вчера на мен ми даде само 3 минути, но хайде няма да издребняваме. Ще му дам думата след координаторите. И двамата ще дам думата и на двамата заместник-председатели на нашите подкомитети. Освен това сме разделили политическите групи на групи въпроси, така че и по-малките групи да могат да зададат своите въпроси, а не да ги отлагаме за края на изслушването. Вчера така наблюдавах някои слушвания. От сега ви казвам, че най-брутално ще прекъсвам онези, които излизат извън рамките на времето. Имаме 45 въпроса и излезем ли от ритъм, първо това ще е в ущърп на колегите, които накрая ще получат думата. Така че моля секретарята да стопира часовника и в, т.е. да го стартира, извинете, и в момент е в който изтече времето, ще прекъсвам оратора. И моля ви се, без такива, господин председател, последни бележки. Моля за вашето разбиране. Този път трябва да спазваме времето. Смятам, че господин Хан получава много сериозен ресор – нашите европейски съседи преживяват интересни времена. Южното ни съседство, т.е. това са страни съседни на Европа, и там имаме доста драматични събития. Така че господин Хан поема поста в едни много бурни времена. комисията Юнкер, поне според това, което председателят каза, възнамерява да работи по разширяването на пълни обороти, но по така практически причини не се отчертава до края на мандата на комисията да приключат преговорите с която и да било страна. Тоест, господин Хан, ние продължаваме да имаме своите ангажименти, например, към страните от Западните Балкани мандата за преговори с Турция продължава да е в сила. Крайната цел на преговорите е членството на Турция ако в рамките на преговорите е, се стигне до е, проблеми отново, е, ще трябва да ги решаваме. Така че трябва да провеждаме този процес открито. Той е част от нашите стратегически интереси. За това ви давам думата първо за кратко изложение, за да можем след това да проведем нашата дискусия. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми дами и господа тук в залата, а и извън нея. Много се, съм щастлив, че днес мога да споделя с вас представите си за двете ключови за Европейския съюз политики. Това е европейската политика за съседство и е, преговорите за разширяване на Европейския съюз. С нетърпение очаквам да работя заедно с вас в областта на тези политики, защото за мен е много важно вашето мнение. Европейският съюз сам започна един мирен проект, както политиката за разширяване, така и политиката за добросъседство са продължение на този проект. Проект за мир в цяла Европа. Да не забравяме, че преди само две години получихме Нобелова награда за мир. Възнамерявам да направя по-отчетлив профила на Европейския съюз в а, двете политически области. Съюзът трябва да стане по-видим, по-добре да представлява собствените ни интереси, но и да се превърне в незаменим партньор за провеждане на реформи на нашите съседни страни. Ние трябва да бъдем уверени, като ключов играч в Европа, както по отношение на собствените си граждани, така и по отношение на гражданите на съседните страни. Така виждам мисията си, виждам я в тясна координираност с Европейския съюз, с върховния представител по външните работи и с комисията. Дами и господа, нека да премина към а, да започна с въпроса за разширяването. Председателя Юнкер заяви, че няма да има по-нататъчно разширяване през следващите 5 години, тъй като е време да се консолидира постигнатото до тук между 28-те държави и членки. А, това означава а, на практика е, трябва да, че трябва да се вземе предвид и че реалистично няма да има страна партньорка готова за присъединяване през да, е, този период, но е, дейността ни продължава. Целта е, е страните, които искат да се присъединят към Европейския съюз, да направят така, че всички критерии да са напълно изпълнени и да се подготвят новите членове за бъдещите им отговорности. И тук има три основни важни елемента. Първо, върховенството на закона и основните права. Второ, економиката. И трето, функциониращата демокрация. Това са трите най-основни елемента, както и съответния административен капацитет, който да ги поддържа. И така, за това основното мото, под което ще работим е качество преди качеството е на първо място пред скоростта. В началото на мандата ще очертая как да се работи по тези приоритети. По правосъдието и върховенството на закона ще работя с първи заместник председател, комисаря по правосъдие, права на потребителите и равнопоставеност между половете и комисаря по миграция и вътрешни работи. Много е важно да се действа срещу корупцията, да има независима съдебна система, да се реформира на държавната администрация. Това са неща, по които не можем да правим компромиси. Същото въжи и за основните права. Дискриминацията няма място в Европейския съюз. Второто важно нещо, втората много важна тема е економиката и нашите усилия за постигане на економически растеж и заетост. Трябва да преразгледаме економическите критерии за присъединяване. Трябва да се получим от постигнатото от европейското полугодие и да направим така, че критериите действително да подкрепят нашите партньори и още от сега да им помогнат да увеличат просперитета. За да има успех, от структурните реформи и за да могат те да са устойчиви, хората трябва да могат да виждат видими резултати. Също така ще разчитам и на реформите, които съм въвел в регионалната политика, за да се насърчат партньорите, да, страните партньорки да предприемат специални мерки за увеличаване на конкурентна способността, насочвайки се към внимателно подбрани отрасли. За да има обществена подкрепа, ще е, работя чрез инструмента за предприсъединителна помощ е, и, е, и с международните финансови институции, за да се постигнат по-видими резултати. Третата важна цел е действителна демокрация. Е, тя има много елементи, от е, честните избори до независимите медии и до е, едно приобщаващо, прозрачно държавно управление. В тази връзка разчитам на вашата подкрепа. Много е важно да се работи с гражданското общество. Всъщност, добре да ускорим някои от дейностите в тази връзка. Трябва да насърчим регионалното развитие, да подпомогнем за разрешаването на двустранните спорове. Партньорите ни няма как да напреднат по пътя към Европа, ако не продолеят наследството от миналото. И ам, наследените от миналото конфликти по-конкретно. За това ще насърчавам задълбочаване на диалога между Белград и Прищина, за да се стабилизира региона. Страните от Западните Балкани трябва да са по-добре свързани една с друга и по-добре свързани с Европейския съюз. Всичко това е тясно свързано и с пътно-транспортните коридори, железниците и енергетиката. За това ще направя всичко възможно транспортната енергийна инфраструктура на Западните Балкани а, да е съвместима с нашите трансевропейски енергийни транспортни мрежи. Много е важно а, да има ефективни и добре управлявани инвестиции. И в тази връзка аз имам опит като комисар по регионалната политика. Възнамерявам да а, преобърна нещата така, че изтичането на мозъци да се превърне в свободно придвижване на мозъци чрез конкретни програми за мобилност. Е, Европейския съюз трябва да продължи насърчава реформите и в Турция. Много е важно да се модернизира митническия съюз, да се разшири този съюз, така че да покрива и услугите, но може да се постигне успех при преговорите на Турция за присъединяване, само ако Турция действително поема ангажимент е, за спазване на основните права и е, за реформи. Дами и господа депутати, преди 10 години е, стартира политиката на добросъседство. Никой тогава не се даваше сметка, че ще има такива сътресения и на юг и на изток от Европа. Затова е, трябва да насречим изграждането на демокрацията и просперитета. Това е важно и за нашата собствена сигурност – и е, за запазването на нашите е, универсални е, ценности и е, интереси. Първият ми приоритет ще бъде да направим всичко възможно да се разреши настоящата криза в Украина. Основната ни цел трябва да бъде да се настои на спазването на украинската, украинският е, териториален интегритет, суверенност и независимост както и на международното право. Трябва да подкрепим гражданите на Украина в тяхното основно право да правят своите стратегически избори. Подписването на споразумя... споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина и неговото ратифициране от Европейския парламент бяха изключително важни стъпки напред за задълбочаване на политическите и економически отношения. Е, политиката за добросъседство е много важна рамка и на изток, и на юг от Европа, но тя трябва също така да бъде приведена в съответствие с новите обстоятелства. Председателя Юнкер изиска от мен конкретни препоръки, които да изготвя през първата година от е, своя мандат. За мен е, е съвсем ясно, че във връзка с тези препоръки всяка отделна страна трябва да получи специално внимание. Трябва да има различен подход към различните страни. Политиката трябва да бъде по-гъвкава, за да може да реагираме по-бързо, когато партньорите ни имат нужда от нас. На трето място трябва да имаме подходящи инструменти за всички важни въпроси, включително на енергетиката, търговията и миграцията. На четвърто място трябва да задълбочим добрите отношения с съседите си. Необходимо е да се работи с гражданското общество и с частния сектор. И а, когато настояваме на, а, когато настояваме нашите е, партньори е, да въвеждат по-добро държавно управление, да въвеждат реформи, това означава, че и ние на своя ред трябва да изпълним своите обещания. Е, запазвайки, разбира се, своите принципи. На изток, източното партньорство създава добра рамка за работа и ще направя всичко възможно Украина, Грузия и Молдова да получат необходимата подкрепа, за да може действително да направят своя демократичен избори да въведат политически и економически реформи. Групата за подкрепа за Украина ще изиграе важна роля в нашата работа. Искам да задълбоча отношенията с Армения и с Азербайджан и е, да задълбоча усилията по отношение на е, ангажиментите във връзка с Беларус. Ще подкрепим работата на Федерика Могерини за разрешаване на, на замразените конфликти в източните страни съседки. Заедно с нея ще задълбоча и диалога с Русия. Не е подходящо Русия да подценява решителността на Европа да подкрепя своите страни партньорки. И е, освен това Русия трябва да разбере, че нашата политика за добросъседство и източното партньорство по никакъв начин не са проект, който ощетява самата Русия. Що се отнася до южните страни и партньорки, необходими са реформи в, някои, в много от тях, особено в Тунис и Марокко. И е, трябва да стане ясно, че демократичният диалог е необходим, за да се постигне мир и просперитет. В Сирия се сблъскваме с сериозна хуманитарна криза която не трябва да забравяме, въпреки че има а, е, горещи ситуации на други места а, е, в този регион. Трябва да подкрепим, да подкрепяме политическия процес и да подкрепяме и онези а, е, общ, а, а, които имат нужда от нашата помощ в Йордания и Ливан в Либия нещата могат да станат хаотични, трябва да засилим усилията си там. В, към Египет ни трябва конструктивно отношение за мирния процес в Близкия изток, заедно с госпожа Могерини, възнамерявам да използвам всички инструменти на Европейския съюз, за да се постигне помирение. Дами и господа депутати, само няколко думи за Европейската економическа зона и Европейската зона за свободна търговия. Винаги сме настоявали на вътрешния пазар да се спазват основните четири свободи. Не може да се из... Е, едни да избират едни свободи, а други други. Уважаеми дами и господа, Европейския съюз и неговите съседи са изправени пред жестоки предизвикателства и то в момент, когато са ограничени финансовите ни средства. Съюза трябва да поеме своята отговорност, като се фокусира повече както върху съседите, така и върху световната политика. Ще работя в тясно сътрудничество с вашите ресорни комисии, за да гарантираме проактивна и целенасочена политика на Европейския съюз с неговите партньори в името на благото на нашите народи. Аз се захващам за работа ентусиазирано, но същевременно и прагматично. Нека заедно да укрепим добросъседските отношения, разбира се, от гледна точка на собствените ни европейски интереси. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Хомитар. Точно спазихте времето, даже 8 секунди по-малко. Служите ни за пример. Сега, господин Преда, вземете пример от господин комисаря. Благодаря, господин председателю. Господин кандидат за комисар, на първо място искам да ви поздравя за това, че сте номиниран за тази позиция несъмнени са вашите компетенции, както и ангажимента ви към Европа. Преди пет години бяхте подложен на кръстосан обстрел тук в една от нашите комисии, така че имате опит. Искам да кажа нещо, което ще ви припомни за една среща от миналата седмица. Казахте, че предишният ви опит като комисар ще ви заведе към същността на проблема, като, както един булдог се насочва директно към целта. Така че има доста коментари, всичко е записано и в писмото с вашите задачи. Е, вие сте насочени като че ли повече към е, политиката за добросъседство, а не толкова към политиката за разширяване. Така ли е? Много бързо мога да ви отговоря. Еднакво се чувствам и като комисар по разширяването и по добросъседството. За мен двете политики са еднакви. Напълно съм удовлетворен от този отговор. Се За че беше съвсем ясен. Ричард Хауит. Благодаря. Когато в един ресор се говори за разширяване, а не се говори за преговори, тогава нещата са странни. Премахната е думата преговори, то тогава това е една промяна. Това промяна ли е според вас? Ще я е подкрепите ли? Моята група а, не хареса това, което каза господин Юнкер. Ако няма разширяване на Европейски съюз през следващите 5 години, кои критерии за успех ще си заложите вие, що се отнася до политиката за разширяване, която е част от вашия мандат. Хората в Австрия не подкрепят в голяма степен разширяването на Европейския съюз. Смятате ли, че има умора от разширяването и тази умора от Австрия е стигнала до Брюксел? Има ли желание в Брюксел да бъде преодоляна тази умора, за да се промени и настроението в държавите членки? Също така искам да ви попитам Обичате ли да се редите на опашка? Колко време, редейки се, изведнъж ставате нетърпелив? И колко време се отказвате, след колко време се отказвате от тази опашка и напускате опашката? First, uh, на първият ви въпрос. Смятам, че трябва да се се съсредоточим върху преговорите за присъединяване, така че няма спор. Говорих за качество преди малко, казах, че то е по-важно, отколкото скоростта, с която някой се присъединява. До сега бях комисар по регионална политика и за това смятам, че е много важно да имаме добре подготвени държави членки в нашето европейско семейство. Държави членки, които са готови да се възползват от всички възможности, които са им предложени. Например, структурните фондове, да се спазват различните нормативни изисквания. Затова ми се иска да имаме добри е, преговори с нашите партньори и да имаме добре подготвени държави, които да се присъединят към нас в бъдеще. Ще работя по това. Що се отнася до общественото мнение, да, в самите държави членки трябва да решим този проблем. Не става въпрос само за преговори с нашите партньори за едно бъдещо присъединяване. Не, става дума за това да убедим хората в държавите членки, в това какви са ползите от едно бъдеще разширяване за самите тях, за разкриване на работни места, за растеж в отделните държави членки. Защото ако погледнем къде са новите, новопоявяващи се пазари в Европа, то това са източните пазари. Затова трябва да имаме инвестиции там. И не на последно място, аз съм търпелив. Ще остана на опашката, няма да се махна от опашката и не съм човек, който работи от 8 до 5 работя през цялото време, дори през уикенда, за да мога да постигна общите ни цели. Благодаря. благодаря за това. Имате една минута. Благодаря за това, че казвате, че няма някакъв а, разнобой в а, наименовението. Също така явно поддържаме една и съща теза. Когато казвате обаче, че е по-важно качеството, а не скоростта, с която се присъединяват държавите, означава ли това, че изпращате сигнал, ще забавим вашето присъединяване на страните кандидатки? И не виждате ли е, опасностите, които се крият в едно такова послание? За да може да се избегнат грешките, ще посетя тези държави в началото на своя мандат. Целта ми ще бъде да поясня, че Европейския съюз иска да продължи тесните си връзки, както и устойчивите преговори, които да доведат до крайната цел – присъединяване на нашите приятели на Западните Балкани. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte heer Haan, благодаря, господин Белдер има думата. Благодаря. Като кандидат за комисар за европейските политика към съседните страни и разширяването, трябва да спомена Турция, тъй като Турция е страна, която иска да се присъедини. Трябва да присъединяват, трябва да се спазват критериите и Турция трябва да бъде стабилизиращ фактор в района. В момента това обаче не е така. Има голямо напрежение между Турция и Израел. А Израел е единствената стабилна страна в Близкия изток. Е, затова, господин Хан, как виждате ролята на Турция в Близкия изток? И как ще може да се подобри, да подобрят драстично отношенията Израел-Турция? Вероятно, често ще се връщаме на този въпрос. Преди всичко, мисля, че за нас е важно да гледаме на Турция като на важен за Европа партньор. Ние сме заинтересовани да имаме добри отношения с Турция, да ги подобряваме и задълбочаваме. Точно по този въпрос смятам да работя особено активно. Естествено, че и ние сме заинтересовани в непосредственото, не, е, в непосредственото ни обкръжение да има мир. Това включва и отношенията на нашите съседи помежду им. В този смисъл, при необходимост, лично аз разбира се, че съм готов е, със сигурност и върховния представител за външна политика е, и тя ще бъде готова да посредничим за подобряване на отношенията Израел-Турция. Благодаря. Един от критериите за разширяване е зачитането на младсинствата и тяхната защита. Говоря за страните кандидатки. Господин Хан, как бихте оценили е, случващото се сега с е, малкото мълцинство, съвсем малкото мълцинство на християни и евреи? И смятате ли, че трябва да се направят някакви постъпки пред е, турските власти в тяхна защита? Например, що се отнася до случващото се в Газа сега, Имаше ужасяващи събития. Имате право, това е една от големите ни тревоги по отношение на Турция. И ако преговорите за присъединяване е, трябва отново да влязат в обороти, ще бъде необходимо и Турция и онези, които носят политическа отговорност, не само да се размърдат, а и да е, докажат, че се отнасят сериозно към правата на мълтинствата. You, Благодаря председателю, господин комисар, господин Хан. Ще имате трима шефа, госпожа Могерини, господин Тимерманс и господин Юнкер. Как ще работите в тази нова структура на комисията? Бяхте в настоящата комисия и госпожа Могерини ще ви дава указания ли? Как ще се организира работата? Втори въпрос. Председателят Юнкер каза, че няма да има разширяване. Означава ли нещо това? Защото ако една държава е готова, тя би трябвало да може да се присъедини. И накрая групата на Алде е, се противопостави остро на агресията на Русия в Украина. Но Украина трябва да получи е, план Маршал за върховенство на закона и економическо оцеляване. Какъв е вашия план Маршал? Исках да попитам минута или минута и половина а, ми давате, за да обясня бъдещето на Украина? About cooperation. На първо място ще засегна темата сътрудничество. Мисля, че нещата ще сработят и в настоящата комисия призоваваме страните да си сътрудничат. Не виждам нови пречки, напротив. Фактът, че сега имаме заместник-председател на комисията, който ще се занимава с а, групиране на а, определени подресори, напротив, то ще помогне нещата. Това е бонус. За това, че няма да има разширяване, мисля, че е, казах какво мисля по въпроса. Става дума за едни ясни, точни преговори. Започнахме преговори тази година с Сърбия, миналата година с Черна гора. Ако погледнете продължителността средно на едни преговори за присъединяване, едва ли може да се очаква тези преговори да приключат скоро. Отново, не казвам, че има краен срок. Казвам, че трябва да има ясно разбирателство това означава подобряване на работата и на положението, например, що се отнася до защита правата на човека, прозрачността, независимостта на съдебната система и така нататък. Виждам, че надскочих времето. Извинявам се, може би ще има друга възможност да говоря за Украина. С удоволствие говоря по тази тема. Uh, Благодаря, господин председател, че ми давате думата, тогава си повтарям въпроса. Украина и чакам още малко отговор. Well, also here I think it's important. Мисля, че е важно да има тясно сътрудничество. Е, говоря за сътрудничество в политиката, но и за това да се подпомогне украинското правителство, за да може то да приложи всички необходими реформи. Не става дума винаги за пари. Става дума за помощ. Например, Европейския парламент, някои национални парламенти ще окажат техническа помощ на Украина. Например, що се отнася до децентрализацията, регионализацията на политиката в страната. Тази страна има нужда от такива реформи. Става дума за стабилизиране и на гражданското общество. Има нужда и от възстановяване на източна Украина. Там ще се възползваме от всички възможности, които са пред нас, а те не са само финансови. Госпожа Лезик, господин Хан, бъдещата политика на съседство а, ще е насочена и към средиземноморския регион и Северна Африка. Сега, в миналото споразуменията за партньорство бяха а, така, свързани най-вече с осигуряване на границите, връщане на бежанци. С Либия имахме големи проблеми, но те включваха тези споразумения и споразумения за свободна търговия, от което се ползваха елитите, а, обедняваше бедното население. Сега конкретно искам да ви попитам, как смятате да преодолеете тази слабост на процеса и според вас кое е основното в една социално справедлива и устойчива политика на добросъседство? Смятам, че първо трябва да си припомним, че нямаме е, уникална рецепта за всяка страна всяка страна трябва да се разглежда индивидуално, да се подхожда към нея спрямо нивото, до което е стигнала. Ето Тунис и Марокко, например. Там имаме доста добър напредък. А ако погледнем към Либия, там всъщност най-спешната ни задача е да помогнем да се въдвори сигурност за хората. Простичка сигурност в ежедневието. важно е просто основните неща да започнат да функционират там, за да могат хората да се чувстват сигурни, да, да работят в условия на сигурност. Така че трябва индивидуално да се отнасяме към тези държави, като за всички тях въжи, че трябва да гарантираме спазването на човешките права. Това е така основна наша цел. А, Опитът сочи, че когато хората живеят свободни, независими, без страх, те могат да постигат много повече. В крайна сметка и в економическата област. И точно това е посоката, в която трябва да се работи. Осигуряване на основните права, гарантиране на основните права и помощ за развитие на тези страни за да могат, доколкото е възможно, да станат економически по-самостоятелни. Ähm, Сега питам съвсем конкретно. В Сирия има криза страните, в които отиват а, сирийските бежанци, Тур, е, Турция, Ливан и така нататък. В тези страни има а, е, доста сериозни нарушения на човешките права, не се дава правен статут на тези хора, не се дава възможност на децата им да учат в училищата и така нататък. Как а, е, по линия на политиката за добросъседство ще можете да дадете тласък в положителна насока на този процес? Комисарят Хан Казах вече, първо е най-важното по някакъв начин да сложим край на тези въоръжени конфликти, защото това, което наблюдаваме там е гигантска катастрофа с бежанците. Те са в мизерия. През 2014 година бежанците са повече, отколкото през 1940. Т.е. в света имаме небивала ситуация. Това е небивало число на бежанците в световен мащаб. На там трябва да се работи. На тези бежанци трябва да се гарантира базова инфраструктура. Все пак зимата чука на вратата. Знаете колко студено става дори в тези страни. Т.е. говорим за най-простичък послон за тези хора. Следващата крачка, разбира се, е осигуряване на децата възможност да учат, т.е. да не се прекъсва процеса на образованието им. Но още веднъж казвам, без устойчиво решение на политическите конфликти там няма да можем да се справим с бежанския проблем и неговите трагични съпътстващи ефекти. Благодаря много, господин Хан. Благодаря за това, че накратко, но в подробно, но съществено засегнахте важни елементи от политиката. Ясно е, че когато политиката за добросъседство и за юга, и за изтока бе създавана, нямаше как да се предвидят на събитията, които последваха. За мен политиката на изток до голяма степен може да се разглежда като успешна. Много от Страните обаче, с които си партнираме, са частично окупирани от други страни. Не смятате ли, че е добре да се преразгледа източното партньорство? Кой трябва да инициира това? Кой трябва да участва в преразглеждането? И второ, по принципа на гъвкавост, който споменахте, е, да, той е важен, но това не е ли просто преразглеждане на принципа а, повече срещу повече? А, все повече настояваме на прилагане на другия принцип по-малко срещу по-малко. Е, той е по-смислен е, в южните ни страни съседки. Да, действително, двата въпроса са свързани един с друг. Ако разгледате описанието на ресора, който ми предостави, който ми е предоставен, имам за задача в рамките на първата година да изготвя нова, нови препоръки за политиката за добросъседство и в тази връзка ще обсъдя внимателно и принципите повече срещу повече и по-малко срещу по-малко. Е, действително, в миналото наблягахме повече на пър първия принцип – повече срещу повече. Но все пак е, на места се налага да се прилага принципа по-малко срещу по-малко. Това не означава непременно да се налагат санкции. Важно е, е да направим всичко възможно да помогнем на тези страни, но все пак трябва да имаме предвид, че зависи само от хората в тях е, как ще направят своя избор за бъдещето на своята страна. Решенията се вземат на място и трябва да бъдат зачитани. No. Yeah? No. Then uh, Lord Asmos. Uh, thank you, Mr. Chairman. I, I have some questions to ask about... Господин Дартмут, благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса за Турция. Е, казахте в, показвате е, е, в писмените си бележки, че е много важно да има независима съдебна система. А, смятате ли, че в Турция има независима съдебна система? И второ, в контекста на Турция, тук припомням и на вас и на колегите, че присъединителната помощ за Турция по-настоящем вече тече и тя е на стойност почти 1 милиард евро годишно. Подобни суми са заделени за годините до 2020 година. Има повече журналисти в затвора в Турция, отколкото има дори в Китай и в Иран. Не сте ли съгласен, че предприсъединителната помощ трябва да бъде преустановена, докато не бъдат освободени тези журналисти. И ако не сте готов да направите това, не сте ли готов поне да се съгласите, че предприсъединителната помощ е единствения инструмент, с който можем да влияем на турското правителство? Yeah, all these measures are based on our всички тези мерки са свързани с регламентите, с които разполагаме на този етап. Всяка страна, която е страна кандидатка, има право на предприсъединителна помощ. Внимателно се разглежда развитието на страната, и се преценява дали някои от неговите елементи противоречат на нашите основни е, ценности и разбирания. По някой път обаче проблемите са доста сложни и трябва да бъдат разгледани в тънки подробности, за да може да се подбере подходящата реакция. Защото вие сте напълно прав. Е, напълно е неприемливо който и да било да бъде хвърлен в затвора. по причини, свързани с свободата на словото. И това е въпрос, който, уверявам ви, ще заседна в преговорите си с Турция, защото трябва да се намери някакво решение. Това е нещо, което не може да бъде прието и трябва да се е, намери решение. Господин Дартмут, е, моето уважение, господин кандидат комисар, но не мога да разбера защо турското правителство трябва изобщо да ви слуша. Е, е, то не слушаше вашите е, предшественици. Мисля, че единственият начин да окажем натиска е намаляване на предприсъединителната помощ. Да не говорим, че господин Юнкер заяви, че няма да има допълнително разширяване през следващите 5 години. Моите избиратели не могат да разберат защо 14 милиарда евро отиват в предприсъединителна помощ за следващите 5 години, при положение, че тези страни няма да се присъединят скоро. 14 е, милиарда евро не са за Турция. Това е цялостният бюджет за предприсъединителна помощ за страните кандидатки е, е, сумата 11,7 милиарда, ако си спомням цифрата точно. Та или иначе, това е тема, с която трябва да се занимаем много внимателно, да я обсъдим с турските партньори И е, отново повтарям, за мен това е неприемливо и трябва да се реагира. Благодаря, господин председател. Както беше казано, Председателят на Европейската комисия, господин Юнкер, ясно заяви, че в следващите пет години няма да има разширяване на Европейския съюз. Въпреки това, преговорите с страните кандидатки продължават. Една от тези страни е бившата Югославска република Македония. Знаете добре, че предприсъединителният процес за тази страна е в задънена улица поради реакция на гръцкото правителство. Тъй като се смята, че е нарушено споразумението с Гърция, тази страна е избрала за себе си името Македония, макар че това е област в северна Гърция, впрочем голям регион. Независимо от този проблем, бившата Югославска република Македония не изпълнява критериите за присъединяване. Извън това, което казвам, искам да ви питам конкретно как ще подходите към тази страна, какво решение ще търсите, така че да са удовлетворени европейските интереси. Председателят прекъсва оратора. Времето ви приключи. 10 секунди, казва ораторът. Нямате възможност и да с допълнителен въпрос, казва председателят. Република в Македония, ти система... Темата с бивша Югославска република Македония е, ми е добре известна и със сигурност ще бъде едно от най-големите предизвикателства за мен през следващите години. Защото по никакъв начин не е добре, че тази страна има статут на кандидат от 2005 година, от 2005 година а не можем да започнем преговори. Това се отразява и на, на настроенията на народа в самата страна вече желанието за реформи като че ли спадна, нещо, което не можем да наречем задоволителна обстановка. Затова за мен е така много сериозна задача да намерим решение през следващите години. Решението няма да е леко, няма да ни е лесно да го намерим, но е в интерес на населението. Наистина, най-сетне да получим мандат за започване на преговорите. Е, Ευχαριστώ που απαντήσατε και δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί ο κύριος Πρόεδρος... Благодаря, че ми отговорихте. За съжаление обаче не разбрах защо председателят искаше да ви спре да не ми отговорите. Госпожа Валенциано. Сеньор Хан, боя инсистир ен ла вецинда сур. Боя инсистир ла вецинда меди. Благодаря, господин председател. Господин Хан, нека да говорим за Средиземноморския район. Във връзка с Арабската пролет, Европейския съюз пое ангажименти да работи по конкретни програми за правата на човека и демократизацията в тези страни, какво възнамерявате да направите вие, за да подобрите правата на човека в тези страни? Доста сложна ситуацията е там. Непрекъснато се променя. И както казахте, съвсем правилно, всяка една от тези страни е различна от останалите. Ще засилим ли принципа повече срещу повече? като се има предвид, че трябва да се борим за правата на човека. Мисля, че правата на човека трябва да бъдат част от вашата стратегия. Като кандидат за комисар за политиката за добро съседство. Казал, че човешките права са част от политиката на Европейския съюз въобще защото това е основен крайъгълен камък в член 2 на Лисабонския договор си е казано много ясно. Ние трябва да се придържаме към този принцип, както е, вътре в Европа, така и в отношенията си с други държави. Сега конкретно на вашия въпрос бих отговорил, че е важно преди всичко да се помогне на гражданското общество да стане по-силно. Това е, би била решаваща мар, мярка, за да може постепенно вече ценности като човешки права, свобода на словото, независимост на правосъдието и прочие да пробият. Разбира се, в сътрудничество с съответните медии. Ние европейците в миналото, за разлика от други глобални играчи в света, сме се занимавали с въпроси за социалните медии и ефекта от определени телевизионни канали, но не сме се занимавали достатъчно. Така че Нашите възможности за гарантиране на фундаментални права в едно, едни такива общества трябва да се преосмисли тук и там. И тук и там със сигурност ще трябва да се търсят нови възможности за решаване на въпросите. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted en cuanto al reforzamiento de la sociedad civil. Usted да, пълно съм съгласна, че трябва да се укрепи гражданското общество. Както знаете, в много от тези страни свободите са особено ограничени. А, можем ли да минем отвъд думите, отвъд а, декларациите? Можем ли да използваме конкретен план за финансиране на защитниците на правата на човека в тези страни? В случая е говоря е, особено за страните от е, арабската пролет. Да, имаме бюджетни редове за, за тази политика. Остава да идентифицираме партньорите, с които да разговаряме и да гарантираме устойчив, устойчивост на процеса. Смятам, че всички, това, че всички наши съседни страни. Студентите от тези страни имат възможност да участват в Еразъм Плюс е голяма крачка напред. Те имат възможност да дойдат да следват в Европа, да се запознаят с европейските ценности, с европейския опит, след което, както казах, в рамките на така нареченото връщане на мозъци ще се върнат в страните си. Помните в Тунис как се самозапали един вишист, който не намираше работа. Тоест не става става дума за необразовани народи. Трябва да им помогнем и да развиват такава економика, че вече, хората, с които вече разполагат, виши си, с които вече разполагат, да остават в тези страни и да могат да хранят семействата си да имат економическа перспектива, тъй че нещата са много взаимно свързани. Thank you, Chair. Uh, Commissioner Des Госпожа Фатига, благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, в страните съседки сигурността напоследък е заплашена безпредседентно. Каква е вашата политика по отношение на възможни мисии, свързани с общата политика за сигурност и отбрана в, добросъседските, в страните от политиката за добросъседство. Има ли роля тази политика съвместно с политиката за разширяване? Госпожо Фотига, това е въпрос, който по-скоро следва да зададете на госпожа Могерини следващата седмица. Що се отнася до политиката за добросъседство, ще направим всичко възможно възможно най-добре инструментите в политиката за добросъседство да могат да, да бъдат използвани и за установяване на сигурност в съответните страни. Тези инструменти обаче трябва да се доразвият. Мисля, че бихме могли да намерим а, общи възможности за съвместно използване на различни е, инструменти. Благодаря. How are you going to ensure that... Как възнамерявате да направите така, че споразуменията за свободна търговия с страни като Молдова и Грузия могат да бъдат, да, могат да бъдат прилагани а, гладко и без евентуална намеса от а, външни фактори. М не мога да предвидя а, как точно ще се развият нещата, но ще правим винаги всичко възможно, за да се изпълняват договореностите, които имаме с партньорите си. Ако това не става, ще се вземе решение как да реагираме. Но като цяло съм уверен, че нещата ще вървят добре. Тези споразумения са договарени дълго и подробно, месеци и години и в тях се включват и съответните реформи, които трябва да бъдат направени. Така че на този етап не се съмнявам, че ще можем да ги прилагаме достатъчно добре. Може вие да имате предвид а, някакви политически влияния, това е друго, но а, аз а, мога да ви уверя, че Европейския съюз ще настоява тези споразумения да се изпълняват така, както са договорени. Господин Ланге има думата. Благодаря, господин председател. Господин Хан. Искам да се върна на споразумението за партньорство с Украина, най-вече в светлината на отлагането на неговото прилагане. Имам няколко въпроса. Първо, можете ли тук да потвърдите пред нас, че Европейската комисия в бъдеще ще информира евродепутатите по обичайните канали, а не евродепутатите да научават новините от пресата за евентуални промени или за каквото и да е. На второ място, може ли да направите така, че законодателните предложения от тук насетне да включват правата на работниците, както и правата а, на човека, Например, когато се дават а, преференции за търговия с определена страна. На трето място, начина по който се занимахме с асоциира... разумението за асоцииране а, е много важен. Какви полуки извлякохте, особено имайки предвид източното партньорство, както и партньорствата в Средиземноморието? Господин Ланге по първия въпрос никой е, не е, е много удовлетворен от начина по който се развиха събитията, но от друга страна е повече от ясно, че това беше една оперативна мярка. Защото целта беше да постигнем сравнително бързо примирие. Предполагам, че този начин на действие няма да се превърне в рутина особено когато става дума за настъпване на някакви промени, които са нежелани за нас. Така че нека всички да гледаме на ситуацията като на извънредна и тъй като беше извънредна, изискваше извънредни мерки които по отношение на така въпроса за взаимното информиране не беше, както се казва, върха. Честно казано, по втория ви въпрос сега не мога да кажа кой знае какво, защото още не съм се занимал сериозно с него. И можете ли да ми припомните третия си въпрос? Пулките от трудното провеждане на стратегията а, отговор. Значи, освен замразяването, не виждам някакви особени причини да се отклоняваме от предначертаната стратегия. Значи по принцип говорим за процес, който тече от години. В крайна сметка се стигна до споразумение и предполагам, че положителните ефекти от това споразумение стига то да бъде прилагано, ще станат видими в близко бъдеще защото в крайна сметка и по-интензивните търговски отношения, например, ще доведат до повече свобода, сигурност и свобода в тези страни. Благодаря. Uh, Commissioner designate господин Хан. Трябва да ви пожелая късмет, защото това е изключително сложна а, позиция, защото трябва да придвижим приятелите си в своя кръг. Какво смятате да направите за нашата независимост, що се отнася до енергетиката? Същото се отнася и за Украина. Украина трябва да може да бъде свободна да избира, да има възможност да прилага своите решения, без да бъде изнудвана или е, каквото и да било друго, свързано с споразуменията за асоцииране. Същата независимост, що се отнася до природния газ, трябва да има суверенитет е, нашата политика на Европейския съюз към нашите съседи, за да можем ние да правим свободен избор, без да бъдем ограничавани от изнудване от страна на Русия. Yeah, um, all, my... Първо, в настоящата си длъжност като комисар по регионалната политика разработих нова нормативна уредба, която съдържа части, свързани с по-голяма енергийна ефективност и възобновими енергийни източници, като идеята беше да се увеличи независимостта на Европа о, и тя да бъде независима от външни енергийни източници. Това беше част от моята задача, е, поне така разбирах своя ресор. Но по принцип е, смятам, че енергията не трябва е, да се ползва като оръжие. И трябва да признаем, че търсенето на енергия всъщност е много високо и това е най-уязвимата част от нашата политика в Европа. За това трябва да диверсифицираме различните източници. Важно е да имаме също така различни видове енергия. Това ни води, за да имаме нови вериги за доставка и затова инструмента свързване на Европа, това е един нов инструмент, е, играе изключително важна роля не само в самия съюз, но и в е, свързаността ни с държави извън съюза. Що се отнася до Украина, Украина е засегната по същия начин, така както и ние, трябва да помогнем на Украина, за да може тя да стане по-независима. Вече направихме нещо по въпроса. Имаме обратно протичане на природен газ, но и украинците трябва да допринесат енергийния пазар в Украина изисква по-голяма прозрачност и за, тех, и за техните приятели в Европа. По е, многообразен начин трябва да се насочим към решаването на този проблем. Благодаря ком господин Пленкович задава въпрос. Имам два коментара и два въпроса. Първо, вашия е, опит като комисар по регионалното развитие ще ви даде възможност да прилагате принципа на солидарност към държавите, които искат да се присъединят към нас, пък и тези, които са част от съседската политика. Имайки предвид ограниченията в политиката по разширяване, задачата ви ще бъде много трудна. Трябва да докажете, че Европейския съюз е привлекателен за онези държави, които гледат на нас като на държави пример. Първият ми въпрос е свързан с Босна и Херцеговина, тъй като не споменахте Босна и Херцеговина. искам да ви попитам как смятате, че се развиват нещата след изборите 12 октомври, как смятате също да защитите хърватите там, които имат свои права, които имат нужда от защита. Очаквам да работим заедно по Украина. Как разглеждате предложението на Порошенко за децентрализирането на Донецк и Луганск, за да се гарантира реинтегрирането на е, тази част от украинската територия към държавата? Благодаря. Аз започвам с последния въпрос. Според мен това е едно отлично предложение. Смятам, че по принцип децентрализацията винаги е един обещаващ и често успешен ход. Става дума за това хората да вземат нещата в свои ръце в този регион и да се опази етническия мир. По принцип смятам, че това ще допринесе и за разрешаването на настоящия конфликт. Що се отнася до Босна и Херцеговина след изборите 12 октомври? В един от първите си отговори, е, мисля, че споменах, че е необходимо веднага да се свържем с основните действащи лица в страната и да видим какво може да бъде направено. Напредъкът до момента не е много значителен, но трябва да променим настоящата дейтанска логика към брюкселска логика, за да се преодолее стагнацията в страната и абсолютно е неприемливо да се приемат нещата такива, каквито те са в момента в Босна и Херцеговина. You, Благодаря, господин председател. Добър ден, господин комисар. Предходната комисия се занима с правосъдието и основните права, глави 23-24 като централни от, в процеса за разширяване. Възнамерявате ли да водите стратегически диалог с Европейския парламент? Споменавате, че за вас е много важно политическите въпроси и тяхното обсъждане да е тясно свързано с предоставянето на финансови средства. Смятате ли, че резултатите от тези дискусии могат да бъдат отразени в приоритетите на комисията при предоставянето на помощ? Благодаря. Благодаря много. Благодаря за приветствието. Действително, а, уверен съм, че а, нашите съвместни дискусии а, ще доведат до конкретни действия. Като комисар по регионалната политика съм натрупал опит в работата по съвсем конкретни проекти. И мисля, че и за в бъдеще трябва да продължим да работим с съвсем конкретни проекти. Проекти, които да осигуряват и взаимна връзка между страните от Западните Балкани, не само на думи, а и на дела, т.е. транспорта, енергетиката, е, енергийните доставки. Но всички тези области, според мен, може да се работи достатъчно интелигентно, така че нашите цели да бъдат съвместени с съответните финансови ресурси, за да се достигне до конкретни резултати, които да са видими за хората в съответния регион. Thank you very much, Chair. Uh, Commissioner Designate, from my side also. Благодаря, господин председател. Господин комисар, uh, при... нека аз да ви приветствам тук. Европейския парламент uh, редовно препоръчва страните uh, новите държ, държави членки и страните, които се присъединяват, особено да е, е, гарантират повече прозрачност и обективна интерпретация на е, новата им история. Смятате ли, че е добре да се подходи към, към, с препоръки за помиряване от отваряне на архивите на бившите тайни служби, включително и в Сърбия? В тези архиви се съдържа информация за сериозни нарушения на правата на човека и тези архиви са а, важна част от нашето европейско историческо, историческо наследство. Как, а, какво смятате по а, въпроса за закони, които имат за цел да предотвратят това висшестоящи лица от бившите режими и тайни служби е, да станат важни политически фигури, да вземат висши постове сега 25 години след края на режимите. Благодаря много. Разбирам вашия въпрос. Знам, че това е важно за Европейския парламент. Ще включим тази тема в преговорите, но отново нека да подчертая, че най-важното е да няма селективно правосъдие. Важно е всички да бъдат третирани равноправно. Разбира се, е много важно и всяка страна да се занимае с миналото си. Затова мисля, че е, вашия коментар и вашето предложение са съвсем основателни и е добре да се занимаем с тях по адекватен начин. Благодаря. Благодаря. Господин Макалистър, имам въпрос свързан с е, положението в Сърбия господин Фюле беше очертал три важни приоритета. Първо, економически реформи, второ, в правова държава, борба с корупцията и реформа на публичната администрация и на трето място ангажимент за нормализиране на отношенията с Косово господин Хаан. Смятате ли, че господин Фюле беше прав и как гледате на процеса на реформите в Сърбия? През последните месеци Сърбия така показа доста голяма ангажираност. Новото правителство за наша радост е така готово да извърши, да реализира този процес. Надявам се, както и всички ние се надяваме, че в Косово надяваме се скоро да влезе в длъжност ново правителство Та след като то влезе, да можем да подновим преговорите. Трябва да ви кажа, че на ниво, на техническо ниво, за наша радост, преговорите си продължават, обаче от един момент нататък, разбира се, трябва политически разговори. Затова тази добавка в глава 35 е много важна, и е много конкретен пример за това, защо в, винаги при преговори за присъединяване е необходимо време, за да се реализират нещата. Сега не става въпрос само за промяна на този или онзи закон, или за договаряне на това или онова. Не става въпрос за конкретни данни и факти, които да доказват, че напредъкът е настъпил. Тези неща искат време, но по отношение на Сърбия в този момент съм много оптимистичен. Хвала лепа, spoštovani кандидат за komisarja. Нико vprašanje v Благодаря много, господин кандидат комисар. Имам няколко въпроса, свързани с Сърбия. Противно на други страни кандидатки, и за разлика от други страни кандидатки, Русия, Сърбия бе единствената която не предприе мерки срещу Русия. Как можете да убедите страните кандидатки да следват позицията на Европейския съюз при подобни ситуации? Вие ще играете важна роля и в диалога между Сърбия и Косово. Имате ли конкретна стратегия за Косово във връзка с настоящата криза при създаването на правителство? Все още има пет страни, които не признават Косово. ще се... Смятате ли да прибегнете и до медиация в Босна и Херцеговина, до работа с политическите партии преди изборите или възнамерявате да предприемете друг подход? Благодаря. Фактът, че Сърбия не се присъедини към позицията на Европейския съюз е тема, която те първа ще се обсъжда. И още веднъж доказва тезата ми, че а, някои неща искат време и че не можем днес или утре още да постигнем някакви трайни резултати. В това отношение е, трябва да изчакаме сръбското правителство да проусмисли нещата, защото ако ще се върви към присъединяване, сигналите трябва да бъдат излъчени от страната кандидат за това, което отново е пример за това, че в повечето случаи нещата са в ръцете на страните кандидатки. От тях зависи с каква скорост ще протекат преговорите и кога ще приключат положително. По отношение конкретно на Косово, там нещата се пораздвижиха. А, има пет страни, които до сега не са признали Косово, но мисля, че вече се наблюдава известна динамика. Това разбира се, че ще бъде а, и обект на моята скромна дейност и на върховния представител – защото за сега положението е незадоволително. А що се отнася до Босна и Херцеговина, мисля, че ясно го казах. Така, лично се ангажирам за тези страни, защото състоянието, в което ги намираме, с нулев напредък от години при това, категорично не е желателна обстановка. Сега се надявам, че след присъединяването на Харватия, след обявения ангажимент от страна на Сърбия, след засиленото сътрудничество в области като транспорт, енергетика и така нататък, най-сетне ще станем свидетели на факти, които ще ни накарат да помислим за подобряване на ситуацията на политическо ниво, защото сегашната ситуация до никъде не ни води. Господин кандидат комисар, Европа има множество безпокойства по отношение на източните ни съседки и ми изглежда по някакъв път забравяме южните страни. Не забравяйте, че през последните 4 години с 20% са намаляли инвестициите ни в е, е, европейските инвестиции в страните от южната част на Средиземно море. Процесът за Средиземно море изглежда е в застоя. Възнамерявате ли да подемете инициативи, така че Европа да не а, се а, окаже откъсната от своите а, южни а, съседки, защото а, трябва да се има предвид, че страните от групата БРИКС, Бразилия, Индия, Китай – това са страните, които са най-големите инвеститори в тези страни. Въз... Не... Обмислили сте възможности за да се промени това равновесие, да се промени равновесието между политиката на изток и политиката на юг, особено вземайки предвид страданието в някои от тези страни. Преди всичко на онези дами и господа в залата, а извън нея, които са си помислили, че гледаме само на изток, искам да кажа, че гледаме във всички позиции. Бях много кратък, когато отговарях на господин Преда за това какъв комисар съм по-точно за добросъседска политика ли или за разширяване. Всичко което влиза в понятието съседни на Европа региони, заслужава нашето внимание, защото обкръжението ни се отразява пряко върху собствената ни ситуация. Помислете, например, за бежанските вълни. От друга страна трябва да видим какъв потенциал имат тези страни, включително и економически пряко сме заинтересовани от решаването на въпроса с човешките е, права, достойния живот, самоопределението на хората в тези страни. Но пак повтарям, това, което трябва да ни ръководи са преките европейски интереси. А пряк европейски интерес е да е, да сме обкръжени не от вражески огън, а от приятели, Вървим нататък, колкото можем повече пожари гасим, надяваме се да ги загасим трайно, защото по този начин ще се съживи още повече партньорството с Средиземноморския регион, което е важен елемент. Господин кандидат за комисар, започвам с въпрос. Първия е за Турция. Блокирането на глави, свързани с неприлагане на протокола от Анкара, доведе комисаря Фуле 2012 година да прокара нещо наречено положителен дневен ред. Какво мислите вие за резултат от тези този положителен дневен ред и как ще накарате Турция да спазва тези споразумения които е поела и да прилага европейското законодателство. Вие зали сте отварянето на нови глави, за да се използва лоста Европейски съюз, който намалява през последните години значително. Последният ми въпрос е свързан с организационната структура на новата генерална дирекция разширяване. Преди имаше е, специално звено в Генерална дирекция регионално развитие. Как е, ще продължите да работите с Кипър, северната му част, защото там желанието за обединяване на острова е огромно? Mrs. Piri, е, to your first question. Госпожо Пири, по първия въпрос. Смятам, че подхода на комисаря Фюле бе правилен. Той не е удовлетворен от напредъка, който е постигнат до момента. Независимо от това, подходът е правилен. Аз съм съгласен с това и трябва да продължим да го доразвиваме. Турските власти са тези, които са на ход. Имаме конкретни условия, конкретни споразумения с тях, има протокол от Анкара. Докато не бъдат изпълнени тези условия ще има пречки за начало или за отваряне на нови глави. Срещнах се с новия министр по европейските въпроси. Той представи преди няколко дни един стратегически документ за рестартиране на преговорите с Съюза. Трябва да преценим как ще се развият нещата, ще видим, но става дума и за конкретни действия, които трябва да се предприемат от турската страна, за да може да имаме доверие а, към нея и това трябва да се докаже през определен период от време. Т.е. има различни елементи, които трябва да бъдат на лице, за да може да се открият нови възможности за започване на преговори или отваряне на глави, които все още не са отворени. Що се отнася до новата структура, ще видим. Мисля, че Изместването на специализираната група в Генерална дирекция регионално развитие дойде от идеята, че искаме конкретен подход и тази генерална дирекция познавам много добре. Те имат и познанията, и капацитета, и опита за това да се справят с конкретното прилагане по места. Това ще бъде една допълнителна възможност, защото ще имаме тясно сътрудничество между двете страни, което се надяваме да доведе до обединяването на острова. Благодаря. Мистер Хан господин Хан. Изключително се притесняваме от случващото се в Газа и ужасното хуманитарно положение е там. Е, смятате ли да предприемете конкретни действия, за да увеличите влиянието на Съюза върху Израел? След това, как може да направим така, че финансовата подкрепа за Палестина отива за палестинския народ? за да се прекрати блокадата на газа. Какво мислите за идеята за създаване на хуманитарен коридор от Кипър? Many of your questions голяма част от вашите въпроси трябва да зададете на госпожа Могерини. Не, че не искам да отговоря на тези въпроси, но а, са необходими координирани и съгласувани, извинете, отговори. Това е много деликатен въпрос. Поне аз така смятам. Аз ще подпомагам работата и с нашите инструменти, които се съдържат в политиката за съседните страни. Така ще видим как може да се подобри положението и как можем да допринесем за разрешаването на този проблем. По отношение на коридора, трябва да направим всичко, за да гарантираме доставката на стоки и на други а, до населението на газа. Това е част от помирителния процес. Отново действията трябва да бъдат съгласувани и това е в ресора на госпожа Могерини. Не, че прехвърлям отговорността, но това ще бъде пример, а може би и първия пример за отлично сътрудничество. Eh, ehm, Благодаря, господин председател. Ето ме, тук съм. Въпросът ми е свързан с свободата на медиите, свободата на словото. То е една от предпоставките за, започ... за преговорите. Медиите са четвъртата власт. Те са неразделна част от зрелите демокрация. Напоследък наблюдаваме много неприятно развитие, особено в страни кандидатки в Западните Балкани, в Турция, където свободата на пресата се ограничава. Аз не се съмнявам, че вие сте за свобода на словото, за независими медии. Не се съмнявам, че а, те са важни критерии за вас, дали въобще да водите преговори. Но ми звучите малко сдържан. Бихте ли отговарили конкретно, какви конкретни стъпки ще предприемете, за да а, поставите тези въпроси на предно място в дневния си ред? Какви лостове смятате да задействате? действате, за да окажете натиски да има такива свободи? Отговор. Мисля, че сме си извадили полуките, така че в и, е, е, че сме си извадили полките от минали преговори и започнахме с отваряне на съответните глави в предприсъединителните преговори. Главите за независимо правосъдие, за свобода на медиите, за права на човека. т.е. извлекли сме си полките от миналото и прилагаме този метод по отношение на Черна гора и Сърбия, например. Тези глави същевременно ще бъдат затворени последни. Отваряме ги първи и ги затваряме последни, което значи, че целият процес на преговорите а, тръгва от едно място и тръгва към своята цел ко, която е, разбира се, присъединяването, но по-основната цел е в хода на самите преговори да се постигнат съответните промени. И тук отново самите държави са на ход. От тях зависи колко бързо ще реагират на ясните условия, които поставя Европейският съюз. От това ще завиди, зависи кога ще станат членове на Европейския съюз. И мисля си, че а, като познавам тези страни и тяхното желание да се присъединят, а, те искат да се присъединят, така че това е нашият най-силен лост. Благодаря, е, господин председател. Господин комисар, ние винаги имаме добри намерения, декларираме добри намерения. Но Русия е твърдо против по-нататъчно разширяване на Европейския съюз. Как да реагираме според вас? Дали да не приемем по-бързо в Европейския съюз страните кандидатки, с което ще дадем ясен отговор на Русия? и ще се противопоставим на нейния натиск. Или да бъдем меки, но тогава Русия ще оказва още по-голям натиск върху нашите кандидатки. И втори въпрос а, е свързан с дейността ви в настоящата комисия. Какво беше отношението ви към Европейската гражданска инициатива Един от нас, Лана Вас? Смятам, че на първо място е важно да се каже, че суверенитетът на отделните държави и техните граждани изисква те сами да изберат своя път, включително и пътя си към Европейския съюз, отношенията си с него. Ние имаме свои интереси, защото тук става въпрос за евентуални държави, които ще се присъединят и става въпрос за страни, които са в непосредствена близост до нас, наши съседки. Значи в зависимост от разпределението на тези интереси прибягваме до конкретни мерки. Смятам, че самият факт, че страните кандидатки получават от нас доста сериозни средства, финансови средства, за да модернизират своите страни, своите общества, да ги доближат до Европа. Мисля, че това е достатъчна привлекателна сила за да могат тези страни да си вземат самостоятелно проевропейско решение. Така и трябва да разбирате нашите мерки по отношение на отделните страни. Нашата подкрепа, която им отказваме по пътя към Европа, ние просто им помагаме да създадат такова общество, такава инфраструктура, която да ги направи партньори на Европейския съюз и неговите държави членки. Господин комисар Хан, 2012 и 2013 година инструмента за добросъседство разполагаше с 12 милиарда евро сега, можете ли обаче да докажете, че тези средства са били изразходвани по предназначение. За следващия период, 14-15 година, ще има 15 милиарда. Играе ли социалната квота някаква роля при разпределението? Ще се засили ли контролът над средствата от инструмента за добросъсед, добросъседство? Как ще откликнете на новите изисквания? И като а, европейски депутат ме интересува, толкова парите от инструмента ще отидат ли наистина при хората, ще създадат ли за те заетост, ще предложат ли перспективи на младите хора? Отговорите на тези въпроси принадлежат ли към вашата представа за работата ви? Господин Герике, ще ми позволите да започна отзад напред. Вече казах, че всички наши съседи, както на изток, така и на юг, т.е. младите хора от всички тези страни вече имат възможност да участват в програмата Еразъм и те се ползват от тази възможност за наша радост. Така че, като говорих за мерки, имах предвид нашите опити да подобрим економическата ситуация в отделните страни, което е в наш интерес. Тоест създаваме и заетост, помагаме да се създаде е, заетост. Но не бива да казваме политиците създават пряко толкова и толкова работни места. Политиците създават рамковите условия. Това ни е задачата е, създават програми и разбира се, предприемат конкретни действия с партньорите си, поемат инициативи и прочие. Това е нашата цел, да има проекти, те да бъдат реализирани, така че да се насърчава економиката, респективно да се запазват работни места и да се създават нови. Това беше отговора на единия ви въпрос. Контролът върху средствата се осъществява ще имате удоволствието веднъж годишно, не знам дали и вие лично или колеги от политическата ви а, група, но веднъж годишно ще се занимавате с цялото освобождаване от отговорност по бюджета. Знаете много добре, че всички служби на Европейския съюз веднъж годишно се подлагат на много сериозна проверка от Европейската сметна палата. Тя излиза със свой доклад. От тук не се изключва и политиката за добро съседство. Това, за което ме питате за миналите години, е малко над е, е, е, е малко над средната граница. Не е радостно, но все пак означава, че си вършим работата правилно. Още повече, че не забравяйте, че има места с особени предизвикателства. А и в крайна сметка програмирането на средствата за отделните страни зависи в немалка степен и от резултатите от стратегическия диалог с тази държава, включително и с средносрочните прегледи. Така че Очаквам с нетърпение вашите идеи за да подобрим програмирането. Но ви уверявам, че опитът ми от регионалната политика сочи, че е добре да се работи с така наречената обословеност, т.е. поставяне на условия. Thanks, Mr. President. I would go, like to go back to Ukraine. Благодаря. Искам да се върна на Украина и на парите. Както знаете, Украина получава финансова помощ от поне 11 милиарда евро през следващите няколко години от бюджета на Съюза и от институции, които са в Съюза. Искам да ви попитам как вие и как Европейския съюз правите така, че финансовата подкрепа в Украина се използва на принципа на доброто финансово управление, така щото аудиторите да няма да се налагат да правят някакви бележки по изпълнението на този бюджет. But... Е, няма гаранции за това. Отново искам да ви уверя, че наистина има 11,7 милиарда, които обаче ще се заделят за период от няколко години. Не става дума само за европейски организации, а говорим и за Световната банка и други. Така че имаме различни финансови източници. Всеки един от тези донори има свои инструменти за контрол и за одит на средствата, които са заделили, как са използвани тези средства. Същото се отнася и за средствата, които идват от бюджета на Съюза. Ние имаме свои инструменти. Европейските пари обикновено се разходват пряко през нашите делегации – Нашите делегации работят заедно с организации, институции по места. Понякога има и средства от международни организации. Така че това са изпробвани начини. Но, що се отнася до възстановяването на източна Украина, това ще бъде едно ново предизвикателство и ще видим как ще го организираме. Австриж Мичиос. Благодаря, господин председател, каза господин Остревичиус. Е, господин Хан, с тази номинация получавате позиция от е, историческо значение и е, важни стратегически отговорности. Никога до сега Европейския съюз не е бил толкова нестабилен и толкова променлив настоящия комисар на е, разширяването, комисаря Фюле, е, доведе идеята за източното партньорство до конкретни резултати и споразумение за асоцииране и споразумение за свободна търговия. Вие, господин комисар, ако бъдете назначен, какви конкретни неща възнамерявате да предприемете, за да може източното партньорство да напредне? Втория ми въпрос. Настоящите отношения с Русия. Те са доста сложни. Руският елит е ограничен и ограничаван. Какво ще направите, за да може гражданското общество в Русия да се активизира и, за контакт, и да установите контакти с обикновените хора там? Благодаря. Мисля, че е много важно страните кандидатки да бъдат подготвени за разширяването възможно най-добре. И а, мисля, че за мен би било а, успех, ако скоро след края на мандата ми някой от тези страни се присъедини към Европейския съюз. Но а, а, мисля, че дори да успеем да деблокираме преговорите с някои страни, това вече ще бъде голяма крачка напред. Защото, както научихме преди няколко десетилетия една малка крачка може да бъде голяма крачка за човечеството. Така че надявам се, че а, мога като, а, да използвам опита си а, като комисар до тук и да предприемаме, да насърчавам предприемането на конкретни проекти. Това вече се прави в Босна, Херцеговина, в Косово, предвижда се и в Турция. Що се отнася до Русия, мисля, че е много важно да продължим да поддържаме връзките си с Русия, да поддържаме отношенията си и е добре да демонстрираме пред руските си колеги, че политиката в областта на добросъседството, както казах в уводните си думи, няма за цел да застраши Русия. Напротив, това е политика, която трябва да отполза за всички, ако успеем да подобрим отношенията си. А тези отношения трябва да се основават на доверие, а не на отрицателни чувства. И така. Надявам се, че ще мога да допринеса нещо в тази връзка и ще направя всичко възможно да го направя. Е, е, е Благодаря, господин Хан. Господин Хан, добре знаете, че около нас има оазиси, има и пустини. Сега думата ми е за Турция и преговорите с нея. Преговаря се години наред, за да се стигне най-сетне до някой дребен резултат. Смятате ли наистина, че Турция е кандидат за Европейския съюз? Смятате ли, че е възможно да се затворят конкретни глави в преговорите с тази страна? Смятате ли, че поради факта, че в че Европейският съюз сега е прекратил преговорите, ги е замразил, Турция ще се ориентира другаде, примерно Централна Азия, Близкия изток, или пък ще се съгласува с рус, руснаците? Also, ich bin ein Pragmatiker. Аз съм човек прагматик. Сега, Турция е важен партньор за нас мисля, че от гледна точка на Турция ние сме най-важния партньор, по-важен нямат. Мисля, че търговският ни обем е 120 милиарда евро годишно, 4 пети или 3 четвърти от чужестранните инвестиции в Турция са от Европейския съюз. Значи тук спор няма. Турция няма как да не е живо заинтересована да има разумни, подредени, перспективни отношения с Европейския съюз. И обратно, ние пък имаме рамка, в която могат да се водят преговорите. Крайният резултат за сега е открит. Ориентацията е към бъдещо членство. Това е решение на съвета. Европейския съвет, аз съм длъжен да се придържам към него. Така че ще действам по този начин, като бивш министр на науката в Австрия, Помня, че първата глава, която на времето беше отворена и след това предварително затворена, беше е, главата наука и изследвания, но това беше преди доста години, тъй че има затворена глава. Важно е разговорите да продължат, но, както беше казано няколко пъти днес, гарантирането на основните права в турското общество на много важна цел за Европейския съюз. И респекто Алехе и Русо Турко? А не отговорихте за уста Русия-Турция. Благодаря, господин кандидат комисар. В, в, в писмата, очертаващи на основните насоки на неговата политика, господин Юнкер заяви, че има нужда от допълнителна стабилизация на страните, които вървят по пътя си към Европа. Същевременно в вашия ресор се казва, че не се предвижда разширяване през следващите пет страни. Има шест източни държави, които географски са в Европейския съюз и са тясно свързани, повече отколкото останалите страни. Не смятате ли, че може да се приложи някакъв общ подход – към присъединяването на страните от Западните Балкани. Благодаря. Въпреки, че е, сме длъжни да преговаряме с всяка една страна по-отделно, е важно да се насърчи и е, процеса в региона. И, а, е, и мога да използвам и в тази област опита си като комисар в областта на регионар... регионалната политика и по-конкретно опита с макрорегионалните стратегии, като стратегията за страните от поречието на река Дунав. Опитваме се да, приклю... финализираме и стратегията за страните от басейна на Адриатическо море. И в нея участват голяма част от страните кандидатки от този регион. Една от основните ми цели ще бъде да се подобри регионалното сътрудничество с страните от този регион, както и сътрудничеството между страните в самия регион. Защото много добре знаем, че нещата не приключват на границата. Има дългосрочни отношения с на които са имали тези страни с Харватия, с България, с Румъния, с Гърция. И трябва да разглеждаме Балканите цялостно, за да видим как да допринесем за развитието на региона. Мисля, че това е много важно, за да се подобри ситуацията там. Благодаря много, господин Хан в името на демократизацията и зачитането на правата на човека. Европейския съюз е полагал много усилия в региона на Средиземно море. Но виждаме, че в Ирак, Сирия, Ливан все повече загиват цивилни граждани. Виждаме какво прави Ислямска държава. Виждаме как военизирани сили действат като окупиращи сили. Виждаме, че не се спазва хартата на ОНЕ и Универсалната декларация за правата на човека. В рамките на вашите компетенции и сътрудничество с върховния представител госпожа Могерини, какво възнамерявате да направите, за да промените нещата а, и там, където има окупиращи а, е, сили като а, е, Израел и Марокко, а, е, как ще работите с тях, за да промените нещата? Благодаря. Европейският съюз сега говоря за Марокко. Предполагам, че имате предвид конфликта в Западна Сахара и политиката на заселване според мен тук не мога да добавя нищо. Ако говорите за Западна Сахара и спазването на човешките права, имаме е, има ясен мандат е, на ООН. ООН се занимава с този въпрос. А колкото до Европейския съюз, той е длъжен да подкрепя всички тези усилия, колкото е възможно. Но няма смисъл а, да се месим в работата, както се казва в поговорката много баби хилаво дете, тъй че Разбира се, че ще имаме принос винаги, когато трябва и когато е нужна нашата помощ, няма да се поколебаем да я дадем. Кирия Επίτροπε, σας χαιρετώ. Υποθέτω ξέρετε ότι εσείς και εγώ και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες Мисля, че всеки знае, европейските граждани със сигурност знаят, че Μόνο εγκληματίες δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Εν τούτης... Не мисля, че има части на Европейския съюз, където господин Юнкер не може да отиде, където аз не мога да отида, като посетители, защото не ни е позволено от турските власти. Говоря за Фамагуста. И мисля, че трябва да отидете там. Идете в Фамагуста. Не просто като посетител, защото това може да задейства нещата и да помогне на кипърския процес да се задвижи напред. Ако отидете до Фамагуста, това ще бъде най-добрия интерес и на Европейския съюз, и на Турция, защото трябва да се намери решение. И това ще помогне и на Турция. Тогава няма да има хора, които да се крият зад проблема. Ja, Sie haben das последното ви изречение всъщност отговори на въпроса. Така, поведението на някои хора и някои мерки блокираха за сега преговорите. Що се отнася до посещаването на Фамагуста, нов съм в дипломатическия бранш – но пък съм човек, който обича да работи резултатно. Те първа ще седна и ще говоря с експертите. Естествено, че трябва да се намерят нови пътища. В момента не мога да ви кажа нищо конкретно, но а, с най-голямо удоволствие ще работя и по този въпрос. Благодаря, председателю. Благодаря, господин Хан, за ясните ангажименти, за потребностите от промяна в политиката по съседство. В своя отговор вие казахте, че клаузата за поставяне на условия е много важна и че трябва и Европейски съюз и съответно държавите трябва да покажат, че имат ангажимент. Процесът от Вилнус показва, че с този механизъм държавите биват насочени да избират или Русия, или Европейски съюз но има и механизъм, който да води до обратното, защото това е голям политически и економически риск за всички. Политиката за източното партньорство е един източник на постоянен конфликт вътре в обществата, както и що се отнася до външната политика. Какво искате да направите, за да се намали тази, и това все по-увеличаващо се напрежение и конфронтация? Какви промени ще введете, що се отнася до балансирането на интереси? Ще отидете ли в Киев, в Кишинел, за да а, видите волята на хората, които искат да станат през 2020 година членове на Европейския съюз? Благодаря. Äh, в момента, в който имам възможност, защото, както ви казах, имам намерение да посетя всичките ми, така да се каже, подопечни страни. Така че Молдова и Кишинев са една от приоритетните ми дестинации, още повече, че през ноември там предстоят избори. но повтарям, наистина зависи от самите страни и техните граждани, как, ще се позицио... как искат да се позиционират в бъдещето, какво отношение искат да имат с Европейския съюз. Има различни варианти, има различни подходи, има вече едни първи решения, но не можем да твърдим, че Европейския съюз е поел някакъв експанзионистичен курс. Не е вярно. Просто ние сме готови да поддържаме е, добри отношения със своето и съседи, онези, които искат да се доближат повече до Европейския съюз, получават нашата подкрепа, но е и си остава суверенно право на всяка една страна и нейното население да взема решения по тези въпроси. Мисля, че е важно а и се надявам, че руската страна също гледа така на нещата или поне е готова да погледне така на нещата а, нямаме намерения, не бива да се конфронтираме. В интерес на всички нас, включително и на руснаците, е в тези региони да има благосъстояние, да има свобода, да има човешки права, демократични системи и прочие, и те да са гарантирани, защото в крайна сметка те са основата за съществуването на щастливите хора. Щастливите хора работят повече и по-добре. Това е нашата политика, това са сигналите, които смятам да излъча. Има едно съвместно съжителство, което се надяваме да не приключи с санкциониране. Ако се стигне обаче до това, не бива да се боим да предприемем санкции, защото не можем да допуснем да има а, нарушаване на териториален суверенитет. Не можем просто така да приемем такова нещо. Надявам се да стигнем все пак до едно така равнище на разговори, в което нещата ще могат да се развиват без заплаха от санкции. Ребека Хармс. Господин Хан, ситуацията в източна Украина за момента така лъха на оптимизъм, а и вие като комисар може би ще се изправите пред конфликт, какъвто ни е познат от Абхазия, от Приднестровието. Тъй, че вие как смятате, че трябва да постъпи Европейския съюз? как сте настроен към продължаване на санкциите, какви са рамковите условия, да няма такива. А, втория ми въпрос е свързан с борбата с корупцията и правовата държава и законността в Украина. Помните, че Евромайдана с това започна. Какви полуки сме си извлекли от трансформационните процеси в други страни? Какво можем да направим, за да помогнем на хората да избегнат тези грешки в сега? Мисля, че по отношение на източна Украина нещата са достатъчно ясни. Става въпрос за зачитане на териториалния суверенитет на държавата Украина. На масата вече има съответните предложения, включително и от президента Петро Порошенко. Има разговорите в Минск, знаете. Така че в крайна сметка надявам се да сме на прав път. Разбира се, че още е, са много крехки мостовете примирието се нарушава постоянно, но разчитам, че въвеждането на 30-километровия коридор ще допринесе за това примирието да е по-трайно, да е трайно въобще, но за нас, европейците, няма междинно решение, т.е. докато не се възстанови териториалният суверенитет, не може да има отстъпки пред Русия. Надявам се обаче, че в хода на разговорите полека-лека ще стигнем до момента, когато Русия няма да приема Европа като заплаха. Що се отнася до другия ви въпрос, мисля, че последните така декларации на президента Порошенко, намерението му да приближи Украина към Европа, а, като за целта заяви готовност а, да проведе, както каза той, 50-60 реформи. Не знам а, какво е имал предвид точно, но смятам, че това е правилната посока. Имах възможност днес да го кажа вече другаде. Да най-силният натиск, който ние можем да окажем като Европейски съюз е и то в ситуации, когато страни, които не са членки, искат да се доближат към Европейския съюз, та най-силният ни инструмент за натиск е да поставяме определени условия и те да ги изпълняват което всъщност, а всъщност става въпрос за реализация на много от исканията на Евромайдан, прозрачност, правова държава, антикорупционни действия и прочие. Danke, Herr благодаря, господин председател. Господин комисар, е, вземам повод от въпроса на господин Радош. Става въпрос за разширяването. В писмото си до вас, както каза и господин Юнкер, вие казвате, че няма да има повече разширяване, като тук вие добавяте, тъй като нашите граждани все още имат да смилат приемането на 10 нови държави. През 10, на новите държави през последните 10 години. Мисля, че това е много опасно изявление. Звучи като край на политиката на разширяването. Конкретният ми въпрос към вас е как ще гарантирате това, че европейските граждани през следващите 5 години ще могат така да храносмелят процеса от последните 10 години, че продължа, разширяването да продължи. Защото, например, разширяването по посока на Балканите е част от мирния процес на нашия континент. И втори въпрос. Какво бихте направили, ако Исландия утре каже, ама ние решихме все пак да се присъединим. Те изпълняват всички условия. И те ли ще бъдат пред вратата в листата на чакащите? Значи, ако исландците си променят мнението, ще, ще видим колко бързо ще можем да си преразгледаме решенията. Даже и с исландците, между другото, има някои препани камъни, но говоря за селско стопанство, за рибарство. Все пак имат още какво да поизпълнят и те. Има какво да се обсъжда. А що се отнася до храносмилането, сега аз може би на, на английски съм се изразил по-силно, не ми е майчин език. Но, ще ви, но всъщност става дума за едно и също. Сега ще ви кажа с какво ние, европейците, трябва да се гордеем. Аз съм човек, който дълго е бил в економиката. Когато дадена корпорация се разрастне по този начин и за толкова кратко време, както ние се разраснахме, трябва да сте сигурни, че корпорацията ще се провали. Преди 20 години бяхме 12, днес сме 28. Значи, това промени до корен нашата цяла структура, нашата конструкция. Ако това беше станало в бизнеса, със сигурност щеше да свърши с банкрут. А, честно казано, ние все пак успяхме да управляваме така процеса, че е, куцука тук и там, но все пак нещата работят. Така че всичко това, което сме постигнали във връзка с разширяването напоследък, трябва да ни прави горди и уверени, уверени в това, че ще бъдем в състояние и да, да инкорпорираме, за да не кажа смели ми следващото разширяване. Но а, имате право, една от задачите ни Една от задачите ми като комисар по разширяването е да разговаряме с нашите граждани, така да се каже, да ги подготвим да бъдат позитивни към следващото разширяване на Европейския съюз. Thanks, President. Uh, Commissioner Alan Smith. Една от нещата, по които има съгласие, е, че Европейския съюз добре се справя, когато говорим за меката сила. Един от големия проблем в съседните страни е, че се защитават гражданските общества във всяка една от тези страни, но видях писмените ви отговори. Вие говорите за все по-голяма роля на гражданското общество. Браво! Но за да разберем вас, искам да попитам как се справяме днес ние, какво точно трябва да направим. Е, една част от тези съседни държави не само изг... не изграждат а, демократично общество, но и го разрушават. Египет и много други. Така че каква е вашата оценка? И много ви моля да говорите много по този въпрос, за да можем да насръчаваме развитието на тези организации, защото ще останат малцина и няма да има с кого да си говорим. По-специално на юг аз трябва да тегля чертата и да видя какво се случва. Съществуването на гражданско общество е под въпрос. В Египет се въведе нов закон по този въпрос. Трябва да видим какво ще бъде въздействието. Отново аз трябва да ви кажа, че наистина говоря често по този въпрос на глас. И, и гражданското общество е нещо задължително, за да се гарантират основните ни права. И ако няма едно пъстро платно от, от организации, то тогава няма да има гражданско общество. И това е една от предпоставките за демокрацията. Това е обществото, от което имаме нужда. Многостранно и многолико. За това сме заделили бюджетни средства за развитие на гражданското общество. Трябва освен това обаче да преценим как е функционирало то до момента и как може да се подобри работата, особено що се отнася до разходването на средства за гражданско общество, за да може да има устойчиви резултати и концентрирани действия. Мисля, че това е част от това, което поиска от мен Юнкер, за да изглежда по друг начин политиката за добросъседство. Uh, thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е свързан с Украина. Вие лично как смятате добре ли е Украина да стане пълноправен член на Европейския съюз? Или ще ни кажете, о, не съм мислил за това и не мога да ви дам отговор сега. Имайте предвид, че тези изслушвания имат за цел да разберат не само каква е позицията на комисията, но и каква, да бъде, каква е вашата лична позиция. Също така, в първоначалното ви изказване останах с впечатлението, че съжалявате за временното отлагане, за временното отлагане при е, във връзка с споразумените споразумението за асоцииране е, с Украина. Е, правилно ли е впечатлението ми? И също така, съгласен ли сте с мен, че богати страни като Норвегия и Исландия не искат да се присъединят към Европейския съюз, а онези, които искат, са по-скоро бедни страни, които ще са голяма тежест за европейските данакоплаци. Maybe we can change and I'm sitting in the chair and it uh, was uh, no once again uh, uh, concerning Ukraine. Добре, по Украина. Отново. Моята позиция е съвсем прагматична. Както всички знаят, а някои от нас е, и са били там, на Майдана, има съвсем ясно изразено желание на мнозинството граждани на Украина, нещо, което стана ясно и при последните избори, да се доближат до Европейския съюз. Така че е, трябва да оказваме подкрепа за това това е всичко, което може да бъде казано на този етап. Мисля, че президента Порошенко подхожда също много реалистично. Той заяви, че а, ако а, действително Украина иска да се присъедини към Европейския съюз, това ще изисква много сериозни реформи. Та, неговото предложение е през следващите 5-6 години до 2016 година да се проведат а, определени реформи и оттам нататък възоснова на тях да се обмисли бъдещото развитие на нещата. Но мисля, че сме далече от кандидатура на Украина. Има също времено трябва да имаме предвид, че гражданите на Украина имат желание да се доближат до Европейския съюз и не трябва да отхвърляме това. Що се отнася до а, това, което казах, а, до, до мерките, които се предприеха за временното престановяване на огъня, те бяха много важни, за да се избегне жертви. Господин комисар, както знаете, европейските институции ексклюзивно започнаха да се занимават с източното партньорство, не с останалите ни съседи. Макар, че сме насочили светлините върху Русия, трябва да кажа, че забравяме юга, а там има огромни очаквания. Очаквания от а, е, голямата пролет, която избухна там и трябва да кажа, че изчезват вече надеждите и то в болка. Трябва да кажа, че тази позиция вече се превърна в огромна криза. А, е, Либия се превръща в фалирала страна. В случая с Ливия, както много често показва Европейския съюз, показва за нашата липса на дълновидност. Трябва да кажа, например, какво направихме, но няма да цитирам. Трябваше да спрем тези неща още при зародиш. Липсва политика, липсват конкретни проактивни действия. Вярно е, че източната криза е много сериозна, но тази на юг, долу при Средиземно море, има хиляди хора, които потъват 2014 година, само и те заслужават огромно внимание. Господин комисар, как смятате, че ще е възможно да балансирате тези две географски измерения на политиката за съседство и какви механизми трябва да се използват, за да може да не сме длъжни всеки път да търсим решения, които да запушват огромни дубки. Е, Още веднъж искам да ви уверя, че естествено, че се грижим и за а, е, юга, а не защото е станало есен да сме го забравили. Казах вече няколко пъти, че в генералната ни дирекция имаме и съответния персонал. Трябва обаче да имаме достатъчно персонал. Сега не е моя вината за това, че публичното внимание в Европа е насочено преди всичко на изток, но във вътрешен план, що се отнася до нашата работа, трябва да ви кажа, че е, нито един район няма превес и от към персонал, и от към финансови средства, които сме предвидили, не правим разлика. Не искам да пренебрегвам трудностите в юга, но все пак там има и достатъчно добри примери, например Тунис, напредъка в Марокко или начина по който се развиват нещата в Йордания. Да, крайната цел още не е постигната, но начина по който се развиват нещата показва, че е възможно да се постигат положителни резултати, стига упорито да се преследва целта. Има други региони, като Либия, където все още сме много-много далеч от решението и дълго ще си блъскаме главите там. Но още веднъж ще кажа, уверявам ви, че що Колкото до комисия, като до комисията, като се започна от мен и се свърши с най-младия сътрудник, вниманието ни е отправено навсякъде. Е е Уважаеми господин комисар, единият Европейски съюз, единната му политика а, беше и под формата на санкции сега, които обаче се отразиха по различен начин на различните страни. Според мен солидарността, знак за солидарност би било споделяне и на економическите последствията, последствия. А, и сега във връзка с конкретния ви бъдещ ресор, искам да попитам, ще предприемете ли мерки за предотвратяване и преодоляване на отрицателни економически последствия в източната част на Европейския съюз, настъпили вследствие на санкции. Имате ли някакъв нов инструмент, за да се помогне на тези европейски страни членки да преодолеят своите проблеми? отговор. Сега, това, за което ме питате, няма да влезе непосредствено в моя ресор, ако разбира се ме утвърдихте, но с сегашния колегиум а, сме обсъждали този въпрос. А, разбрах, че е имало страшно много молби за помощ и в някакъв момент започналия вече процес е спрял, докато те се разгледат. Но разбира се, че когато има доказани неприятни последствия, ще трябва да се занимаем с тях. Но това ще е задача на цялата комисия, не на един отделен комисар, както и, разбира се, в крайна сметка на държавите членки и техните министри. I have hands. Oh, sorry. Mr. Uh, Commissioner, flying here in the airport, I have had... Господин Корвин Мики, е на летището, като летях на ся, насам, а, чух съобщение. Е, вратата, вратите се затварят след 3 минути. А, а, е, това означава, че до 3 минути трябва да се премине през тях. Когато се даде срок на президента Путин от 3 години, това означава, че той трябва да изпълни условията за 3 години. А, а, след това а, Турция. Стига сме. А, се подигравали с тях. Русия всъщност само ни се надсмива. Е, не смятате ли, че е време да се изгони Лукашенко и да се въведе демокрация в Беларус? Не забравяйте, че 70% е от е, гражданите на Беларус могат да гласуват за присъединяване към Русия и тогава руската армия да дойде до полската граница. Политик, сега в политиката не обичам да работя какво би било, ако не беше. Обичам да работя с конкретни данни и факти. Според мен винаги трябва да се водят разговорите. Аз съм привърженик на полупълната, а не на полупразната чаша. Трябва да се работи за решаване на проблемите, а не за създаване на нови. Това трябва да е ръководната ни мисъл. Ако трябва да бъда честен, Европейският съюз има толкова много морална сила, че не е необходимо да се крием от когото и да било. Други са обект на присмех, не Европейския съюз. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātais komisāra kandidāta kungs. Es tomēr ļoti jūs lūdzu. Господин Хан, Ще ви помоля за конкретен отговор на следния въпрос. Става въпрос за Грузия. Кога ще бъде предложено на Грузия да направи стъпки по посока към Европа? Аз идвам от Латвия и ви задавам въпроса, защото а, знам от опит, че в, а, и в Грузия, колкото и реформи да се проведат, трябва да има ясен хоризонт за да бъдат насърчени хора. Наскоро бях там, срещах се с опозицията, с президента и действително Грузия много силно желая да получи европейска перспектива макар че е, тя ще бъде доста далечна за тази страна. Но моля ви за личното ви мнение, не от името на комисията. Сега не мога да се е, дистанцирам от комисията изцяло. Е, грузинското население наистина ясно заяви своето желание. Имаме съответните споразумения с страната, но вие сам го казахте, знаете колко много още има да се работи там, особено ако говорим за независимо правосъдие. Там има още тежки теми, по които трябва да се работи много сериозно. важно е там да, нещата да се развиват така, че е, отношението към всички да бъде е, почтенно и прозрачно, така че напреженията в това общество да е, бъдат премахнати. Това е много важен момент за да можем да доближим Грузия към Европа. И както вече казах, вече са се предприели първите стъпки, имаме а, споразумения за асоцииране, имаме и а, за свободна търговия всеобхватните споразумения, но трябва да видим как ще се развият нещата, за да предприемем нещо конкретно. Um, господин Кристея, благодаря господин председател, господин кандидат-комисар, ще задам въпроса си е, на румънски, защото а, мисля, че е важно да се откликне на големи интерес на обществото в Република Молдова към, този, към това изслушване. Много е важно да се има предвид, че Молдова има демократично правителство, което подкрепя реформите, които се провеждат в страната. Молдова се надява да получи статут на страна кандидатка и да се присъедини към Европейския съюз в бъдеще. И един кратък въпрос за стратегията за Черно море. Смятате ли, че тази стратегия, като се има предвид, че тя е приобщаваща, би могла да е начин да се справим с е, липсата на сигурност в е, региона. Е, значи последното, разбира се, ще е необходима допълваща мярка. Тя вече се и обсъжда с, с е, заместник-председателката и върховен представител. Очевидно ще работим по този въпрос. За Молдова се отнася същото, което казах и за другите страни и там населението ясно даде сигнал, че желая да се приближи към Европейския съюз. Смятам, че ние сме длъжни да подкрепим този стремеж и да го съпътстваме. Предприели сме съответните мерки. Молдова е първата държава от тази група държави, с която имаме безвизов режим, например. Това са все конкретни мерки, които водят към правилната посока. Сега и Рим не е построен за един ден. Също се отнася и за така предприсъединителния период и доближаването на страните към Европейския съюз. Нещата трябва да се правят едно по едно, трябва да бъдем последователни, самите страни да бъдат последователни. Надявам се, че на 30 ноември изборите ще завършат резултат, който ще даде ясен сигнал, че до сегашния път ще продължи. Ако сигналът е друг, ние няма да се откажем, разбира се, да им помагаме. Като последен от моята политическа група искам да попитам за неща, на които до сега не отговорихте. Какво значи reshaping of the neighborhood politic? Какво значи промяна на тази политика? Какво значи това след е, три години? Какво ще значи това след три години? На второ място, много така добре отговорихте, че това, което е написал е, председателя на комисията Юнкер, което сте написали и вие, е, е, не е било е, така както са го разбрали много хора, че има все още преговори, но какво става с страни, с които все още няма преговори? Ето Албания, предполагам, че се стремят към скорошно начало на преговорите. Или Косово, на които не е така, предоставен визовия режим, който отдавна трябваше да имат. И последен въпрос. Сътрудничеството ви с върховния представител. Моля ви по-конкретно, защото нашето желание е да сте силен комисар, а не да сте със статут на наблюдател, например по отношение на Средиземно море и Кипър. Благодаря. Мисля, че е важно да се каже, че това, което Штефан Фюле е, направи, заслужава а, нашето признание, защото никак не е лесно да се постига напредък в тази област. Знам колко интензивно работи той. А, сега скоро бях с него че, и той ми каза, че идва, тък му идва от Албания. Ние сме врата до врата, между другото. А, в офиса си. Но и той след определен период от време би трябвало както и всеки човек, да преразгледа досегашната си политика, за да види как да промени нещата, как да подобри това или онова. Мисля, че за това и е, председателят Юнкер ми предложи този ресор заради опита от регионалната политика, заради опита с трансграничния елемент е, и ориентацията според резултатите в регионалната политика. Мисля, че всичко това може да се приложи и в западните Балкани, примерно, като предпоставка за едно по-късно присъединяване. Така че това имах предвид под решейпинг, преформиране, преоформяне. Могат да се постигнат много неща с съвсем конкретни проекти. Ето, говорихме за а, юга. Там се искат наистина конкретни мерки с които наистина ще може да се подобри ситуацията на място. Така виждам и сътрудничеството си с госпожа Могерини. Тя е с политическата концепция, аз съм с конкретните действия. Вчера имахме един първи разговор по този въпрос. Разбира се, че нещата ще се задълбочават те първа, но това е подхода. Ние имаме инструментите, с които трябва да подчиним на политическите цели. И да работим и трябва да работим по реализирането на една вече приета а, политика. Само припомням тук, че всеки комисар има право на един глас в колегиума. И там изразява своето мнение. Така че ние няма как да не, гов... как да не работим заедно, как да не си сътрудничим. А в нашия случай а, става дума за международна политика все пак. А конкретно за Албания сега. Скоро ще излезе скрининговия доклад Надявам се, че съветът ще се съобрази с нашите заключения, а те са, че можем да продължим. А що се оказа, отнася до Косово, не знам госпоя Файой, тя излезе, но разбрах, че има технически въпроси, които трябва да се а, решат, а предстои формиране на ново правителство и мисля, че много от проблемите ще изчезнат. Благодаря, господин председател, господин комисар. Европейският е, съюз приложи стриктни санкции срещу Русия. Турция обаче също нарушава международното право. Военната окупация на част от е, територията на Кипър е такава. Там има етнически е, чистки. православното и гръцкото население е, бива измествено от е, територията на Кипър. Смятате ли, господин комисар, че това отговаря на искането на тази страна да влезе в Съюза? Това са двойни стандарти. Как ще ни вярват? Как ще подкрепите една държава, която е слаба и която е изправена пред агресивна а, военна сила, а е същото време страна, която иска да е кандидат. Благодаря. Много често се обсъжда това. Трябва да седнем и да поговорим с всички заинтересовани страни. Зная от настоящия си ресор какво е положението в Кипър. Работих в тясно сътрудничество с властите там по време на кипърското председателство. Знам какво вълнува хората. Участвал съм и в проекти, които се осъществяват в Турция. Настоящото положение е абсолютно неприемливо и поради тази причина няма напредък в преговорите с тази страна. Не може е, държавите членки на Съюза да приемат е, нещо такова. И е, за това преговорите с Турция ще бъдат изключително високо в дневния ми ред. Благодаря, господин Гришип има думата powtórzą swoją pracę w Komisji има Ma до свят. Благодаря. Вие сте един от седемте комисари, който вече е бил комисар и който има опит в регионалната политика. И разширения oraz е, политики съседства. Искам да попитам дали вашия опит в регионалната политика може да бъде използван за е, разширяването и политиката за съседство. Може ли да се сложи по-голям фокус върху сътрудничеството между регионите, имайки предвид вашия опит? Можем ли да се съсредоточим повече върху сътрудничеството между МСП в отделни региони, като и в това отношение трябва да използваме европейските финанси много повече Искам да разбера какви са финансовите инструменти, които искаме да използваме в тази политика. Благодаря. А, и аз благодаря. Опитам и при изграждане на програми и разписване на проекти ще бъде много полезен, аз го казах вече днес. Това е една от причините, поради която а, господин Юнкер реши да ме номинира за а, този ресор. В това отношение ако получа, разбира се, този ресор, ще е, работя в е, такъв дух. Ще се оповавам на опита, който вече съм натрупил. натрупал. бих искала едни прозрачни проекти, за да има развитие на страните в региона. И всъщност също е много важно да направим това и в държавите, които искат да се присъединят, за да може Европейския съюз да бъде по-видим в тези страни, както и в страните кандидатки. Различни наблюдатели казаха, че даваме средства, отпускаме средства през различни организации в тези страни. Но независимо от това, че извършваме всички тези дейности, народът в съответната страна не знае, че има средства, които пристигат от Съюза. Затова е важно Европейския съюз да бъде по-видим и е, ресурсите да бъдат използвани по начин, който наистина да бъде видим. Като в крайна сметка по този начин допринасяме за осъществяването на политическите си цели. Hvala lijepo. Е, Драго ми е да сте добили ovaj ресор, господине. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че получавате този ресор. Защо? Защото голямата част от нашите политически е, цели е, всъщност съвпадат с е, вашия ресор. Много ми хареса, че говорихте за юнийския адриатическия коридор, както и свързването на нашия регион с съседни коридори. Знам, че е много трудно, знам, че не знаете какъв ще бъде ритъма на създаване на Адриатическо-Юнийския коридор, но все пак една прогноза може ли да направите? Що се отнася до Босна и Херцеговина? Казахте, че за вас по-важно е качеството, а не темпа за присъединяване. Интересуваме обаче какъв сигнал ще дадем на Босна и Херцеговина, защото е, тази е, държава трябва да има ясен европейски хоризонт. Как нашите ценности обаче ще се прилагат в отношенията ни с Русия без да обезкуражаваме Украина. И накрая, Харватия. Над 1600 човека изчезнаха след войната в Харватия и се интересуваме как можем да си върнем културно-историческото наследство, което изчезна по време на войната. Ja, Frau zum, zu ist es госпожа Суйка. Значи на последният ви въпрос нямам какво да добавя. Това е нашето задължение и нашата задача по отношение на Босна и Херцеговина. Много по-добро от мен знаете, че транспортните пътища са важни. Като погледнете картата, просто се набива на очи необходимостта от добри транспортни пътища връзки, а, защото Босна и Херцеговина са част от Европа и може би в едно много близко бъдеще ще станат много повече от това. Нашата задача е да свързваме хората помежду им прекия и в буквал и в преносния смисъл. И на тази база вече ще има повече възможности. Аз мисля, че това е една от основните ми задачи в Западните Балкани. Конкретни действия, сближаване на хората. Така мисля, че ще спомогнем за развитието на региона и за изравняване на а, нивото на развитие на страните, така че да се доближат до европейската перспектива. Госпожа Романеско. Благодаря много. Господин председател, господин кандидат комисар, първо нека да ви поздравя за вашата номинация. Пожелавам ви е, успех. Ако правилно съм разбрала изложените от вас и председателя Юнкер съображения, вие имате намерение да продължите подготовката за разширяване, но няма да има присъединяване на държа... нови държави членки през следващите 5 години. А, какво става обаче, ако Молдова изпълни целите си по отношение на Европейския съюз през 2014 година? знам, че подкрепяте Молдова и бих желала да разбера дали бихте се съгласили да придвижите Молдова една крачка напред по пътя на преговорите за присъединяване ако тя изпълни необходимите за това условия. И освен това, като се има предвид положението в Украина и Грузия, ще третирате ли тези три държави в, е, е като един пакет? Никакъв пакет, госпожо депутат. Разбира се, че конкретно се отнасяме към конкретни страни. Ние ги подкрепяме и ги съпътстваме. Но отново ще повторя. На първо място а, всяка държава и всяко население трябва да си вземат суверенно решението. Сега на 30 октомври в Молдова вероятно ще стане ясно на къде ще сочи следващото пътя им за в бъдеще. Сега за мен и господин Юнкер не е някаква прищявка, че говорим за тези пет години. Това, което и двамата желаем, да настъпи такава ситуация, особено след като сме си извлекли пулките от миналото, да настъпи такава ситуация, че когато приемаме нова страна, в деня на присъединяването и тя да е на точно това ниво, което е необходимо. Знаете много добре, вие сте от Румъния, какви проблеми имаше тогава. Хубаво би било да спестим на бъдещите страни членки проблемите, които са имали някои до сегашни. Трябва да ги подготвяме така солидно, че успехът, както се казва след това, да е траен. Gratulálok, biztos jelölt úr! Уважаеми господин Хан, първо ви честитя номинацията, защото е, е, но във връзка с това, че казахте, че няма в следващите пет години вероятно да има ново присъединена страна. Тук възниква въпросът е, с какво обаче е, ще правим, как ще стимулираме е, кандидатите да продължат реформите си, как ще ги насърчаваме, след като няма да има присъединяване. Сърбия и Косово е как ще ги насърчим да си изпълняват е, задълженията във връзка с спазването на правата на човека и прочие? За Европа, например, е много важно а, е, малцинствата в държавите членки и в кандидатките да бъдат зачитани и да имат своите права сръбските, унгарските и други мълцинства се стремят към автономност, което според тях е предпоставка за стабилност в региона. Какво смятате да направите, за да насърчите автономността на правата на малцинствата в тези райони? Отговор. Та това е част от преговорния процес с тези страни. А, пак ви връщам към член 2 от Лисабонския договор. Е, е, и част от защитата на основните човешки права е защитата на правата на малцинствата. Зачитането на тези права е много важно въобще да може да функционира едно общество. Това е доказано. Тъй, че лично аз много съжалявам, да не кажа, че ме боли, че се налага да настояваме за такива неща, защото те са естествени неща. Където и да се огледаме, ще видим, че закрилата на малцинствата води до просперитет на самото общество. Надявам се, че това послание най-сетне ще стигне до необходимите адреси. Там, където не е стигнало, ние трябва да помагаме. И още веднъж, уверявам всички ви, особено а, по отношение на кандидатите за присъединяване, а, ще работим сериозно но ясната цел е една. Искаме да подготвим нещата така, че всяка нова страна членка от ден първи на своето членство да не бъде просто членка, а full member, пълноправен член, цялостен член което е в крайна сметка и в интерес на самата тази страна и нейното население. Така че не се тревожете за тези пет години. По-важно е какъв резултат ще постигнем и съм убеден, че когато седнем и разговаряме след 5 години, ще се окаже, че сме направили огромна крачка напред и че всички сме доволни от постигнатото и че най-добре и особено пък така огньо, много от огньовете, много от пожарите ще бъдат потушени. Председателят не говори в микрофон. Е- Комисарят Хан, благодаря господин а, председател. Мисля, че последните изречения бяха така индикация за заключително изявление. Какво да ви кажа? Благодаря ви за този разговор. За мен беше така положително дежавю. Миналия път, когато бях тук, имах чувството, че това не е изслушване, а е обмен, разговор. Такова е и разбирането ми за бъдещата ми работа с вас. Смятам, че в такъв един съвместен разговор, трябва да търсим решения и да постигаме резултати всеки път и всеки път да напредваме по-малко. Естествено, че не винаги ще, ще бъдем на едно мнение 100%. Това не е трагично, това е демокрацията. Решаващото е, че всички имаме една и съща воля, а именно да дръпнем нещата напред в интерес на нашата, нашите граждани, да спомогнем за напредъка на европейския проект и за гарантирането на европейските интереси. Гарантирайки европейските интереси, ние допринасяме и за развитието в обкръжаващите ни страни, защото можем да помогнем те да имат по-добро, по-сигурно бъдеще, повече перспективи, бъдеще, което да позволява на хората да остават в тези страни и да не се безпокоят за себе си, своите деца и внуци. Ще ми се в Европа и в страните около Европа да има гигантско неизтичане на мозъци, циркулиране, обмен на мозъци, да се движат свободни хора, които свободно да решават къде да използват своите шансове. Ако можем да допринесем за такава една ситуация през следващите пет години, ще сме а, оказали голям принос към историята. Готов съм в продължение пет години всеотдайно да работя за този проект, като разчитам на вашата подкрепа. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Виждате, че тази комисия е любезна, добра комисия, иначе нямаше така любезно да ви ръкопляскаме, но бъдете сигурен, че умеем да бъдем и нелюбезни. Лично аз смятам, че е, тези ръкопляскания бяха е, така знак за това каква ще бъде вашата оценка. Благодаря ви за изложенията, за отговорите, които дадахте. Разбира се, че не всеки е съгласен с всичките ви отговори и Боже опази да е така, но мисля, че тук създадохме добри предпоставки за отлично сътрудничество. И ако се налага да ви пишем и покана, бихме ви приканили към отлично сътрудничество в следващите години. В 4Q1 продължаваме с заседание на координаторите, където ще говорим за поканата за господин комисаря.